Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем. Който закъснява, закъснява. Мисля, че трябва да започнем обаче за днешното заседание. Искам сега да приветствам комисар Хоакин Алмуня, който първо в уводните си бележки ще ни запознае с работата, с която се занимава службата му по настоящен. Докъде сте стигнали с предложението за насоките? за регионалните държавни помощи. След това ще чуем вашите въпроси и коментари, колеги. Заповядайте, господин комисар. Кафето след малко ще се сервира. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички депутати от парламентарната комисия по регионално развитие. Благодаря ви за това, че ме поканихте и ми давате възможност да обменя мнение с вас, да изслушам вас преди да пристъпим към последните стъпки по оформянето на новите насоки за регионални държавни помощи. Високо ценя това, което се върши от членовете на вашата комисия и парламента изобщо в тази област. Вашето участие по време на една така дълга съгласователна процедура. А, много се радвам, че излизате с доклад. Излязохте с доклад по а, собствена инициатива, който, който се оказа особено полезен за нас. Както знаете, новите насоки за регионални държавни помощи за периода 2000 2014 цели да модернизира държавните помощи. Това е една инициатива, подета от комисията през май миналата година. Тази модернизация на контрола на държавните помощи цели да съгласува рамката ни за контрол на държавните помощи с целите по стратегията ни за растеж, стратегията за 2020 и заедно с това да въведе в всички насоки компонента околна среда. Така, защото всички обществени органи, които управляват средства на дънакоплаците в момент на, на, на оскъдни средства, да обърнат особено внимание – на осигуряването на средства в подкрепа на растежа с цел по-бързо излизане от кризата. Многократно съм повтарял, че стратегията за модернизация има за цел да помогне на държавите членки и администрациите им да постигнат повече с по-малко средства чрез увеличаване на качеството на обществените плащания и като се гарантира целенасочено разходване на средствата. Чрез регионалните държавни помощи, чрез насоките за тях, този принцип се пренася на ниво регион в Европа. Най-вече то се отнася до регионите в неблагоприятно положение. Чрез тези нови насоки или актуализирани насоки искаме да подпомогнем регионите. Също така искаме да подадем ръка на държавите членки и регионите, е, специално за момента на, в момента на кризата. Целите на насоките са по, по-внимателен анализ на проектите. Е, тогава, когато се е, иска помощ в големи размери, нещо, което би довело до изкривяване на пазара, това да се предотврати, но да има възможности държавите членки да използват схеми за регионални помощи на базата на нашите насоки и, и да, се, да се подхожда към отделните проекти по един по-прост начин. Важно е да се запознаете с тези насоки. Но трябва да се има предвид, че по време на 7-те години изпълнение на насоките ще има а, изключение, блоково изключение и за регионалното ниво. Това означава, че няма да се няма предварително да се уведомява комисията за даването на такъв вид държавна помощ. Това ще се урежда от правилата за съответствие с схемата. Сега нека накратко да ви запозная с основните изменения, които внасяме в насоките. Като пренаписвахме насоките, сме имали предвид, че един на всеки четирима европейци е, живее в по-малко развит район. Когато преди 7 години пишехме предните насоки, съотношението беше едно към 3, т.е. една трета от европейците е, тогава живееха в региони, които, ко, които се уреждат от насоките. Сега е една четвърт. Това означава, че през изминалите няколко години и въпреки първите две години от кризата, регионалните различия са намалели. Тоест имаме економическо сближаване и консолидиране на вътрешния пазар и това са, това са промени, които сме имали предвид при написването на новите насоки. В същото време обаче си даваме сметка, че че продължаваме да сме в, в момент на криза. Старите насоки покриваха 45% от общото население на Европейския съюз. при настоящите насоки това, което се покрива като население от 27-те държави, 27-те държави членки е 47,2%. Няма промени за най-бедните райони, а другите райони, по които се предвижда а, а, помощ, пред, предлагаме а, общо намаляване така че да се, да се избегнат състезанията, съревнованията за субсидии и да не се пренасочват е, средства най-вече от е, е, целевите бенефициенти на, на, на насоките на помощта. Друго нещо, което съм сигурен, че ще искате да обсъдим е по-ограничителния режим за големите предприятия в региони категория С. Както знаете, в райони от категория А продължаваме, продължаваме да работим по същия начин с големите предприятия както и с малките и средните. Няма, няма различно третиране. В райони от категория С обаче е, подходът ни е по-строг. Защото добавената стоеност на обществената е, подкрепа за е, големи а, компании е много по, по-малка добавената стойност е по-малко, отколкото добавената стойност, когато се дава помощ на малки и средни предприятия. От друга страна, инвестициите на големите предприятия могат да се считат за съответстващи и да получат помощ тогава на, на базата на секторните насоки развойна изследователска дейност, иновации, рисков капитал. Тези три сектора също работим по актуализиране на насоките. И до края на годината най-вероятно ще успеем да, да приемем насоките за рисковия капитал, както и е, научно-изследователската дейност и иновациите, а може би и за енергетиката и околната среда до година, в началото на следващата година. При всички положения, положения преди края на този парламентарен мандат. Естествено ще има инвестиции от големи компании, които няма да се включат в обхвата на развойно-изследователската дейност или енергетиката или рискови капитал. Тогава, ако това става в регион категория С, това са районите, от които идва 70% от БВП на Съюза, ще подкрепим такива инвестиции, е, стига, стига а, е, те да са на зелено, така, така наречените инвестиции на зелено да са нови. Стимулът е ясен. Ще се строи на зелено, на нов завод, ново съоръжение, което преди това не е съществувало случаите на съществуващ завод, обаче на съществуваща мощност, изискването ще бъде за нов продукт, нова продуктова а, а, линия. Всички други насоки от а, а, новото поколение, които съответстват на принципа за, модерни... за стратегията за модернизация, ще настояваме на по-строга оценка, най-вече на въздействието на, на стимула. Ще въведем клаузи е, за ограничаване на преместванията, изнасянето на производството, е, отколкото е, сегашните такива клаузи? Ще запазим сегашните, но ще дадем и допълнителни защити срещу изнасяне на производството на базата на опита, който сме натрупали ще се застраховаме е, срещу случаи, когато един инвеститор в един район заявява помощ, е, е, затваря производството си и се мести в друг район. Естествено, продължаваме да се занимаваме и с най-отдалечените райони и най- ненаселените райони в Европа. Ще се опитваме да приведем в съответствие регионалните насоки с общата ни кохизионна политика и регионалните политики, но, но трябва да повторя още веднъж нещо, което съм казвал многократно. А именно това, че целта на насоките за регионалните държавни помощи няма как е, изцяло, изцяло да се приведе, е, да се изравни с структурната политика на, на Европейския съюз. Защото целта на тези помощи, е, тези два вида помощи са различни. Структурните фондове, кохезионната политика и регионалната политика. Така че има съгласуване, но, но няма как да има пълно припокриване. понякога ще трябва да има отклонение. Това е неизбежно. Това, госпожо председател, с основните моменти, с които а, мога да ви запозная а, в началото, да се, преди да пристъпим към дискусията. Благодаря, господин комисар. А не знам кой пръв се е записал. Rules. I forgot that the House has the rules. So the author of the report first, then coordinators or if the coordinators is nice and, and invite the guests. Първо автора на доклада, след това координаторите. Такива са правилата. Заповядайте. Пекне, пани комисашка, пани, пани председкиня, пардон. I would like ask you uh, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ако не знаете чешки, колеги, може да ползвате слушалките. Позволете да се възползвам от тази възможност и да изразя благодарността си към, а, този, е, към комисаря за това, че в този напреднат момент е, отдели време да дойде и да разговаря с нас. Според мен а, е, направи, се правят а, стъпки в правната посока. Аз внимателно слушах какво ни каза той и разглеждах документите, които са ни предоставени по въпроса. Има да кажа няколко неща. Първо, не споделя мнението, че държавните помощи и кохезионната политика непременно са взаимодопълващи. Според мен има някакъв вид пропаст между двете. Всичко опира до това как се разглеждат данните какво е важно за кохезионната политика и какво е важно за регионите. Ако а, разгледате данните за 2007-2009 и в частност правилата за регионалната държавна помощ, имаме данните за 2008 и 2010, както и данните за безработицата. И тези данни показват голямо разминаване. Аз не мисля, че тези е, данни е, са съпоставими. За нас е много трудно да обсъждаме е, общ подход и упростяване а, в полза на бенефициентите, за които трябва да са предназначени тези усилия. Аз мятам, че е важно как държавите членки и как а, а съответните бенефициенти прилагат правилата. Да, веде, да, да погледнат, например, решението на съда по а, делото Мчихала. Ясно, явно а, тези хора не винаги а, имат а, необходимият опит, а административната тежест е прекомерна. Аз смятам, че комисията трябва да се, включ... да се вслуша в, в вижданията на другите участници в процеса всички сме на мнение, че административното бреме и е, е сложност на процедурите трябва да се облегчава при всяка възможност. Сега имам въпрос относно регионалната подкрепа и в контекста на държава помощ. Аз често срещам с хора от деловите среди и е, те, макар а, да ценят високо подкрепата, винаги се, а, си дават ясна сметка за м, административната а, тежа, свързана с а, нея. Смятам, че комисията е взела правилно решение, а, изключвайки в известна степен по-големите е, дружества. От друга гледна точка обаче трудно да се е, разбере е, защо го правим. На нас е, ни е нужно това, което големия бизнес може да даде в процеса. Искам да попитам също как едно време имахме по-прости правила, когато имахме реално економически растеж и нямахме економическа криза. И се чуда дали е най-удачно да се затрудняват нещата и да се осложняват точно в период на криза. Тоест, казва се, че ще се осигури сега на степен на гъвкавост. Аз не искам да е, минавам по целия доклад, но искам да кажа, че от една страна парламента има права за участие в процедурата на съвместно вземане на решение по отношение на кохезионната политика и може да на, активно да изменя законодателни актове. От друга страна, можем само да помолим Европейска комисия да оттегли само част от своето предложение. Според мен това е признак на демократичен дефицит, който трябва да се премахне. Е, и ви благодаря още веднъж за вашето представяне тук. Господин Бласек, благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на всички а, тези, които споделихте а, в това кратко изказване. И сега, на първо място, от, а, за връзката между а, кохезионната политика и регионалните насоки за държавната помощ. Вие споменахте това. Според мен е абсолютно логично да се отчитат най-актуалните данни а това са данните предоставени преди няколко месеца от Евростат е, за 2010 година. И естествено тях да ползваме. Картата на регионалната помощ и на структура на кохезионната политика никога не са съвпадали от самото начало на създаването им. Има и разлики, е, защото това са различни инфраструктури. Какво правим с обществените е, средства след е, решението на съда по случая Мцахала? за инвестиции в инфраструктура. За тези от вас, които не са запознати, в това решение на съда се казва, че в много случаи инфраструктурните обекти имат економическо измерение, което е необходимо да се анализира от гледна точка държавната помощ. Ние подхождаме конкретно към всеки случай. Вчера бях в съвета, обсъждахме тези регионални насоки, както и други неща, както и два регламента, които вчера съвета подкрепи. Регламентът, който дава разширяване на правомощия и възможности. Вчера а, съветът а, подкрепи а, общия подход а, за този регламент и от друга страна може да се разглеждат държавната помощ за сектор по сектор а, без а, да се иска предварително съгласие на комисията, т.е. с одобрения блок. И второ, ние добавяме нови сектори към този списък, които могат да бъдат изключени от това изискане за предварително одобрение. И така, за разширяват се възможностите чрез въвеждане този регламент за включване в регламента за блоковото изключене. И някои видове инфраструктурни обекти ще бъдат изключени а, от а, това изискване, за да се ползва това изискване а, това е изключване от общите изисквания за държавна помощ, да, ние трябва да решим по какъв начин да третираме инфраструктурните обекти, примерно енергетика или екология, трябва да решим на края на годината или до година. В някои случаи летищата, за които много се говори нали, за Лайпцихале, което е, е летище. за някои подсектори ще трябва да се разработят конкретно насоки. Ще разгледаме е, въпроса за инфраструктурата в тези преработени е, насоки. Поставяте въпроса с данните а, и упростяването. Нашата цел е регионалните власти е да бъдат облегчени максимално, когато разглеждат тези въпроси на друга гледна точка. Трябва да държим под контрол държавната помощ. Това е наша задача, ние не може да игнорираме. Това е ново поколение насоки, което ни помага да отчетем и решението на съда по случая с Лайпцихале и да се съобразим с новите развития. За административната тежест, ако разгледаме какво вече е направено за, за намаляване на административната, административната тежест, а, в контекст на тези насоки ще видите много-много неща. Едно от нещата, които искам да заявя съвсем ясно на вас и на моите събеседници, е, че комисията а, анализира големи проекти с големи а, размери на държавна помощ. Да. Ние а, трябва да защитим вътрешния пазар, да осигурим равнопоставеност, да няма изкривяване на пазара и да защитим данокоплаците, гражданите, гарантирайки, че а, публичните финансови средства се управляват ефективно. Целесъобразно, по целите, които всички заедно сме а, определили и най-ефикасно. трябва да вземем предвид ефекта на стимулиране дали са целесообразни а, тези пари, а дали има друг начин, по-ефективен, по-ефикасен, да се постигне същото с по-малко пари или пари взети от другаде. Аз бих а, подкрепил такъв един подход. Сега няма да навлизам по-подробно. Накрая ще кажа само, че участието на парламента в разглеждане тези въпроси на конкуренцията и държавната помощ. Разбира се, знам, вие предпочитате процедурата на съвместно вземане на решение. Ако ме питате и аз а, ще а, съм на вашето мнение, на това ми харесва, но не мога да променя а, а, договора за Европейския съюз. Манфред Вебер. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря, че уточнихте, че ви харесва това, което беше направено. Това са много силни думи и това е, е едно силно послание. Е, участието на евродепутатите е нещо наистина важно. Аз разбирам, че за вас това е нещо доста трудно, защото от една страна искате да дадете възможност на регионите в Европа да извършат инвестиции, а пък от друга страна трябва действително да се запази вътрешния пазар и да се направи така, че той да не бъде провален от твърде ограничителни държавни помощи. И сега бих искал да ви кажа, най-напред стои въпроса за инфраструктурите. Вие вече говорихте за това. Вярно е, че трябва да има изключения по групи, които са предвидени. За нас това е нещо много положително, защото това ще позволи правна сигурност в тези региони и така инвестициите ще могат да ползват тази правна сигурност в регионите, и което е много важно, защото след това няма да се налага регионите да връщат пари. Затова се радваме и за това, което беше взето като решение вчера в съвета. Подкрепата на големите предприятия. Сега аз разбирам, че ще има ефект на делокализация за предприятията, които е, вече не могат добре да работят на вътрешния пазар и трябва да попречим това нещо да се случи. Но независимо от това, ми се струва, че ограничаването на площите за големите е, предприятия, това не е добро, защото ако говорим за региони, става дума за региони, които имат нужда от тези големи предприятия. Ето защо не мога да разбера защо някакъв нов продукт трябва да бъде субсидиран ако нов завод трябва да бъде субсидиран, докато големите предприятия, които вече съществуват в необлагодетелствените региони, би трябвало да подобрят своето производство, за да могат да са по-конкурентно способни. И защо те да не ползват такива субсидии? Ние имаме нужда от тези предприятия в, в тези региони, от които зависят пък много малки предприятия, и без които ето защо ми се иска да помислим пак за големите предприятия. Благодаря ви отново за това, което казахте. Нещата явно вървят в правилната посока, но ви моля да преразгледате тази идея. Става дума също и за някакви 45% за субсидиите, като прак. Ще ми се да започна с два въпроса. Най-напред перспективите, световните перспективи, именно за големите предприятия. И междувременно, предвид либерализирането на тарифите, сега вече има големи предприятия, които се развиват в този световен контекст и не си иска да знае каква е еволюцията и как новия регламент, новата нормативна уредба ще отговори на този въпрос. И вторият въпрос е за връзката с регионалната политика. Ако на времето е, сме имали е, разлики между политиките, дали тези карти не трябва да се припокриват, защото сега има региони, където може да се отпускат субсидии, но за които Европа не отпуска помощи, а пък друга да е, се отпускат помощи, пък не трябва да се субсидира и така нататък. И това не е разрешено. И за да може нещата да са по-логични, ще е добре да се опитаме така, че тези карти да се покриват. И господин комисар, искам да приключа с нещо, което вече упоменах по време на пленарното. Като регионален депутат аз съм заинтересован от един регион, който е, е между Южна е част на Германия и Чешката република. Вие знаете, че хората, които живеят в тези гранични области, най-вече близо до бившата желязна завеса, са лица, които е, наистина са участвали в обединението на Европа, много повече отколкото в Берлин, Париж или дори Варшава. Ето защо за бъдеще може би те да се срещнат, защото от една страна това са региони, където има субсидии, от друга страна това са региони, където не може да помогнем, където е, стават въпрос за ограничение 25%. Знаете, че сте предвидили да направите така, че на национално равнище Берлин, в е, Варшава, Рим, да се вземат е, такива решения, за да се привилегироват тези трансгранични или гранични области. Знаете, че такъв проект съществува и благодаря за това. И се надявам, че столиците ще се възползват от тези възможности, но ми все пак искам да ви припомня, че гражданите, които живеят там, искат е, е, справедливост, когато се раздават помощите в регионите и считат, че това, това е задължение на Европа да гледа по-благосклонно на тях. Имаме нужда да превършим тези 15%, дали не може да се определи по-висока граница за тези гранични области. Те не са многобройни, но все пак там е, се извършва действително Обединението на Европа. Там има някои специфики и затова аз ви моля пак да се помисли по този въпрос в съвета. Те да бъдат защитени, тези идеи да бъдат защитени, защото мисля, че заслужават и те целят да привилегироват региони в Европа, които са в основата на обединението. Благодаря, господин Вебер. Вече говорихме на тази тема многократно и сега го правим публично в тази комисия. За големите предприятия аз вече казах какво мисля, което според мен трябва да бъде записано в тези напътствия. И слушахме, преценихме, анализирахме различните аргументи, които бяха представени които бяха представени в продължение на повече от цяла година дискусии и аз е, проведох много съвещания с е, много хора, с правителствата на държавите, местните власти и правителства, депутатите от Европейския парламент, депутати от много парламенти от е, различни държави членки, представители на Комитета на регионите и така нататък. И бих казал, че може би това е текстът, който под моята отговорност вече повече от 9 години като европейски комисар. Това е текста, който до сега е бил най-много предмет на многостранни и всевъзможни дискусии преди одобрението. Така че мисля, че проекта за насоките и това как ще се използват инвестициите мисля, че всичко е добре направено и ако трябва да се е, основавам само на опита на комисията, като анализирам проектите за инвестиции в големи предприятия в е, регионите, е, по... ако защит... само на това се основавах, щяхме да останем с първоначалния текст, който казва само големите предприятия, които имат инвестиционни проекти, съвместими с а, напътствията, които се дават от Европа, само те трябва да бъдат допустими. Но аз все пак държах сметка за много други аспекти и това е голяма стъпка напред, ми се струва. И считаме, че новите инвестиции, новите предприятия, новите заводи и така нататък също трябва да бъдат, да могат да съществуват. Така че аз отидох отвъд това, което действителността ме кара да отивам и ние всички отговаряме за начина по който използваме обществените средства и има граница на това, което може да направим. Аз нося по-голяма отговорност от вас, защото представлявам изпълнителната комисия, която има изключителните компетенции за контрола на държавните помощи. Ние сме просто на ръба, даже ми се струва, че сме прехвърли границата. И е, съвпадението между географските карти, аз е, не говоря за, само за граничните зони, но, например, в Бавария, знаете много добре, по-добре от мен, че има някои зони, които са обхванати от настоящата карта и трябва да бъдат считани като региони за помощи и в рамките на кохезионната политика, иначе те няма да бъдат включени в възможността да ползват регионален фонд. Но на тази карта на насърченията тези зони са записани и е, това е случая, при който тези карти и е, насоките не винаги съвпадат абсолютно точно. Целта е една и съща всъщност е да се спомага за регионалното развитие, но тъй като инструментът е различен, начинът на приложение е различен. Е, Европейският съвет установи, е, записа в един параграф една препоръка към изпълнителната комисия. И аз пак подчертавам, ние имаме изключителни компетенции като комисия, но е, изпълнителната комисия е тази, която пише насоките. Вие, парламента, вие имате право да защитите вашите прерогативи всеки път, когато те бъдат поставени под въпрос, но не е комисията, която ги поставя под въпрос, а по-скоро съвета. Но изпълнителната комисия защитава своите изпълнителни, своите изпълнителни компетенции, но аз взех под внимание това, което каза Европейския съвет, където се казва, че комисията трябва да намери начина по който държавите членки да намерят някакво решение за проблемите, свързани с граничните зони. А, така че Европейския съвет се обръща към държавите членки. Аз говорих с вас, но съм говорил с много други и немски представители на федералното правителство. Бях в Бундестага наскоро и тези две карти трябва да бъдат допълнени от Германия, компетентните власти на Германия. И тъй като аз идвам от страна, където структурата е почти федерална, почти федерална в Испания федерална в Германия, аз зная за какво става дума и споделям с вас принципа на субсидиарно за някои правила, които трябва да се прилагат. Така че всеки прави това, което му е работата. А за определение на немската карта, Германия е тази, която трябва да го направи. Защото ако в тези насоки ние въведем някаква обща някакво общо правило, може би е, тук да решаваме в Брюксел проблема с е, граничните зони, но ще останат още 27 други проблема. А някъде ние може да създадем пък проблеми там, където няма по принцип. Докато вие в Германия, предвид а, е, процентите на население до до 45% с съответния съответната свобода на действие. Мисля, че в Германия вие можете да превъзмогнете тази трудност и съм сигурен, че ще го направите. Да, благодаря. Аз не взем думата като координатор но на мястото на нашия докладчик Сянка, който не можа да присъства днес и ме помоли да задам няколко допълнителни въпроса. Сега само да повтарям това, което вече казаха колегите, но ми се иска да се върна на вашето първо изявление, господин комисар. Мисля, че всеки има своите правомощия, всеки трябва да ги развива, защитава. Това е чудесно, но е, в, в общата политика на Европа трябва да съществува обща цел. Кохезионната политика ние не сме я измислили, е, за да субсидираме е, каквото е където е. Ние измислихме тази кохезионна политика да подкрепяме региони и общо Европейския съюз. И за да направим Европейския съюз по-конкурентно способен. И мисля, че е съвсем разумно да се осъществи този принцип, т.е. да се запитаме дали картите на политика, кохезионната политика и политиката за конкуренцията, както и картите за държавните помощи, дали съвпадат, за да можат нещата да, да вървят. Вярно, че не винаги е бил такъв случай. А? Аз идвам от източна Германия, т.е. от отвъд е, желязната завеса. Аз съм могла да гледам тази желязна завеса от другата страна. Така че аз познавам много добре проблема. Вярно е, че е справедливо да се субсидират най-необлагодетелствените региони, но е справедливо също в някои развити региони и някои изключения да се субсидират не само малките и средни предприятия, но някои големи. И мисля, че е, ще бъде адекватно това да се направи. и е, трябва да постигнем резултат от тези тежки преговори, да имаме добър резултат за регионите, за да се знае какви са изключенията по групи, които могат да ни позволят да субсидираме и големи предприятия, които си струва да бъдат подпомогнати. При всички положения Комисията не е сама на фронта. Тя участва в трилога, ние работим заедно като законодатели и мисля, че това трябва да бъде нашата обща цел. Тоест, кохезионната политика също има за цел да, да развиваме стратегията Европа 2020 и правим всичко възможно, за да успеем. За да успеем през следващия финансов период. И мисля, че трябва да бъдем по- отворени по-гъвкави и да вървим в тази посока. Защото не, това не е нещо, което за пръв път разглеждаме или нещо, за което за първ път се говори тази комисия. Вече е говорено на пленарно по тези въпроси, така че считаме, че сме, имаме основание да ви насърчим да помислите отново за една преоценка на вашето предложение и ако правилно съм разбрал дебатите в пленарното, мисля, че ви сте отворен за такива предложения, че ще има нови елементи, които да бъдат включени в тези нови регламенти за държавните помощи. И сега, конкретно, има ли някакво изменение за това правило за минимис и в общия регламент Имаме една Има една част от регламента, която касае делокализацията на големи предприятия извън Европейския съюз с възвръщаемост след 10 години, ако не е възможно да се върнат тези предприятия на старото им място. Дали това нещо може да бъде записано в регламента за държавните помощи, а от друга страна вие желаете да подкрепяте по-специално новите предприятия, а как стои въпроса с големите предприятия, които извършват индустриални реструктура... реструктуриране. Това. Според нас това е нещо много скъпо, но това са трайни промени и затова ние искаме, ако е възможно, тези предприятия да разполагат с по-чувствителни субсидии, в този смисъл, че има по-голяма консумация на природни ресурси, да, например. И до толкова, доколкото те се установяват на нови места, а не места, където вече се използва, където всичко е изчерпано. Благодаря. Най-напред, е, както вече казах е, в началото на своето изявление, аз съм напълно съгласен е, по повод необходимостта да върви в една и съща посока. Насоките за регионалните помощи, както и някои други насоки, които модернизираме, имат за цел по принцип да усъвременят държавните помощи и техния контрол, тъй че се опитваме да е, направим така, че да съвпада всичко това в една обща стратегия, е, обща за всичките европейски институции и всички държави членки на Европейския съюз. И по-голямата част от аспектите, които се разглеждат в тези насоки, е, са изградени по един и същ начин както например и за е, кохезионната политика, която е актуализирана с различните текстове и регламенти, които се прилагат. Ще дам един пример. Как ще третирането, което ще бъде запазено от е, структурните фондове, регионалните фондове за големите предприятия – дали става дума с... в регламент... Регламентите бяха много по-стрикни от настоящите е, насоки, от дебата за новия регионален фонд. Ние е, искаме да насърчаваме е, по-скоро факта, че публичните средства да подкрепя инвестиции в областите на научно-изследователската дейност, енергетиката и околната среда, а вече в регионален фонд се предвижда възможност да се отпускат помощи от фонда за проекти, пак свързани с научно-изследователската дейност, енергетиката и околната среда. И от самото начало казахме, че подготвяме нови насоки, че няма никакъв проблем да се помощи за инвестиции на големите предприятия няма никакъв проблем да бъдат включени чрез кохезионните инструменти, но и чрез други инструменти, като например регламенти свързани с държавния контрол. И мисля, че е добре да действаме по този начин. Ние сме съгласни с начина по който ще се третират е, локализациите е, и сегашната нормативна уредба съдържа елементи, които се стремят да възпрепятстват е, получаването на помощи за тези, които искат да изместят своите предприятия. В новите насоки има по-стрикни правила, които няма да позволят на тези, които е, искат да се преместят предприятието, да ползват помощи. Ако някое предприятие е закрило е, производство в Европа, двете години преди искането на помощта, каквото и да е равнището на тази помощ, е, всичко това трябва да бъде съобщено на комисията, за да може случая да бъде разгледан подробно. И казваме, че ако бенефициента на помощта смени нахождението си, излезе от подпомогнат регион и има връзка между, причинно-следствена връзка между неговото местонахождение и състоянието на региона, тогава не трябва да получи помощ. Така че от, е, както от гледна точка на кохезионната политика, така и от гледна точка на другите инструменти, ние вървим в тази посока. Вие говорихте за правилото de minimis. Е, определя се един прак, е, над който считаме, че не трябва да има държавни помощи, защото съответната сума не влияе върху вътрешния пазар. Ние ревизираме сега на този регламент всички тези правила – но по принцип не искаме да променим сегашното равнище на правилото de minimis. каза го в съвета по конкурентоспособността и по-голямата част от държавите членки се съгласиха. Ние разширяваме системата, не само насоките за регионалните помощи, изключения по категории, също разширихме нормативната уредба за изключението който касае категориите. Разширяваме по принцип приложеното поле. Но правилото да минимис много трудно може да го пипнем, защото това може да доведе до сериозни изкривявания на вътрешния пазар. Вие знаете, че по-голямата част от държавите членки в момента изпитват сериозни затруднения от бюджетна гледна точка и това правило, деминимис. минимис, е, научихме нещо. Ако променим това правило, променихме го през първите две години на кризата и може да се каже, че ефекта беше много положителен. И всъщност тези, които не винаги са тези, които имат наистина нужда от помощ, които се ползват от правилото de Минимис. Вие мисля, че споменахте и инвестициите в Greenfield, преди бяха Brownfield, но като говоря за Greenfield, аз говоря за инвеститора и за новата, новото предприятие, независимо дали това се извършва на бивши земеделски земи или бивши а, промишлени земи, които са запустели и вече не се ползват. Благодаря. Имаме 25 минути, така че ще ви организирам. Започваме с Хервин Клер. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря за вашето изявление, което доказва, че вие наистина се занимавате сериозно с тези въпроси, както казаха и нашите колеги Ери Вебер. Аз а, няма какво чак толкова да добавя, защото те се изказаха преди мен и казаха това, което и аз мислех и няма да Говоря за регионите С и региони А, което е важно за региони като Препомерание или други, където економическото развитие не е така силно, както в Бавария, например. Въпреки всичко, аз е, искам да повкажа, че е важно да имаме карти, които да се припокриват, които да се съвместим и имаме правила за преход и тук също трябва да има такива правила за преход – между, за, в насоките между регионите А и С, за да може да в бъдеще установяването на големи предприятия, които за мен са изключително важни, да знаем как, как стоят нещата, кой определя, що е един нов продукт. Ще дам един пример. В момента комисията работи в областта на нано и микроелектрониката. И, например, в Дрезден по-настоящем Има производство от е, е, такива силициеви е, плочки с определена дебелина и така нататък. Искам да зная дали това е важно, дали това е ново и то е много важно за електрониката и дали трябва да се правят инвестиции, дали могат да ползват субсидии това производство, например. Сега, ако мисля, че ако не подкрепяме големите предприятия в регионите С, за в бъдеще. А, има силна опасност новите технологии да не се развият а, в тези региони, а извън Европа и по този начин ще загубим заетост, а също и капацитет за научно-изследователска Но Затова ви моля да помислите пак по тези въпроси. Благодаря. А, господин. Всички задаваме въпроси за кохезионната политика и насоките, естествено. А моят въпрос е а, по някои съвсем конкретни елементи от тая тема. Казахте, че не е едно и също. Въпросът е обаче, е, тези два елемента взаимно допълват ли се? И би трябвало, може би, да са взаимно допълняеми, защото има моменти, които се припокриват. Има общи моменти. Не са допълващи един друг, а са общи. Аз съм докладчик по темата за фонда за регионално развитие в регламента за този фонд се, опит, се опитваме да променим текста с, и имаме конкретно намерение, а именно да дадем възможност за инвестиции. Първо, за големите предприятия. Да, вярно е, че все повече се приближаваме към тази цел. Втория елемент е, е дейността на малките и средни предприятия. Не знам а, това как ще бъде отразено в крайна сметка. Е, хората от комисията и преговарящите, е, които участват в тристранните е, преговори, като предлагат нещо, те имат ли предвид, отчитат ли насоките или не? това, което представят като, като позиция хората от комисията, отчитат ли насоките? Защото ние, ние не водим преговори с Генерална дирекция регионално развитие, а с комисията, с цялата комисия. Така че това е първия въпрос за големите предприятия. Втория въпрос е енергетиката. Там намерението е да се ползва, да се даде възможност за ползване на фонда за регионално развитие, за енергетика, транспорт, съхраняване. Това е намерението да вземе възможност да се ползва фонда за регионално развитие в този сектор. Ние мислим да информираме хората, че вече ще има такава възможност. Ама какво ще стане с, с насоките? Те ще установят, че по регламент може, а по насоките не може. Та как се допълват двата елемента? Третия въпрос. Летищата. Ние преговаряме по компонента летище, най-вече връзка с екологията, околната среда. Сега по насоки може да се инвестира в летища, ако се цели защита на околната среда. Като докладчик ме интересува, ако преговарям по нещо, то ще бъде ли допълнено, ще бъде ли отразено и в насоките, или пък ще стане така, че ще приключим преговорите. В насоките ще има нещо, което е в разрез, това, което сме договорили. Следващия въпрос. Може ли да ни обясните е, ефекта на стимула? Е, кога ще, кога ще могат да почнат инвестициите? Така че, моля, обяснете ни какво е връзката на практика между кохезионната политика и насоките. Не ви питам дали сега а, са съгласовани. А дали ще бъдат? След като се приемат новите насоки. Има ли, има ли сближаване, има ли съгласуваност на отделните политики? Председателката също така е когенерацията и, и, и отоплението. Това са и други въпроси, свързани с инфраструктурата и те са важна част от фондовете. Следващия оратор. Добър ден, господин комисар. Вече се срещнахме в Страсбург. Аз съм от Майдейра. Това е един от отдалечените райони. Предложението ви за новите насоки е, съдържа както положителни, така и отрицателни елементи. Отрицателните вече, вече ги споменахме, така че аз няма да отекчавам допълнително колегите с тая тема, ще се съсредоточа върху положителните моменти. В предложението на комисията има две система за периферните, най-отдалечените райони и за не, сравнително ненаселените райони. Тези би трябвало и в бъдеще да са освободени от задължително докладване. Само, че насоките не го казват това изрично не се казва кои режими ще се прилагат. Та въпросът ми е, не смятате ли, че би било по-полезно ако паралелно преразглеждаме, е, паралелно преработваме е, и регламента за общо приложимите разпоредби. Един коментар е, още от моя страна по един друг аспект на държавните помощи. Има е, един данък на Канарските острови А и М, се казва. В момента се обсъжда там. И това е данък, обаче, който, който засяга не само Канарските острови, но и Мадейра и търговията между най-отдалечените райони. Сега вие е, споменахте защитата на общия пазар. Те искам да ви, попит... да ви помоля е, специално внимание да обърнете на този въпрос, защото това е от голямо значение за другите отдалечени райони, защото тук имаме изкривяване на конкуренцията в търговията между двата района. И мисля, че това е несправедливо, не е оправдано, защото е доказано, доказва се, че в списъка продукти, които подлежат на облагане с този данък, някои от артикулите дори не се произвеждат на Канарските острови. Така че е, съществуването на този данък не е оправдано. Заповядайте, господин комисар. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите и на тримата депутати. Първо, Какъв е подхода ни към е, някои, е, район, някои региони в преход, които са в преход? Да ги наречем преходни а, е, региони. Като региони С, или не, нека по друг начин го каза. В а, насоките сме определили региони С. Това са всички региони, които към 2008-2010 година имат БВП на глава от населението над 75% от средното за Европейски съюз. съюз. Но в предния, предходния период са били, пред, са били под този прак. Тоест всичките от тези райони, които ще минат над, над а, а, прага за следващия период, ще са а, региони С. Има и други случаи. Онези региони, които не са региони А и не са предварително определени като С и искат да се ползват с помощ, трябва да обсъдят да обсъждат статута си, когато а, държавите членки а, начертаят а, националните си карти. Това ще стане през идните месеци. И в този процес трябва да се има предвид населението, което живее в региони А, плюс предварително определените региони С, населението по критериите, определено за всяка държава членка в насоките. И останалата част от останалия процент от населението трябва да се разпредели по територията на спрямо територията на държавата членка по национални процедури. Ние там няма да се месим. Това, което ние проверяваме е населението в региони А плюс а, населението в предварително определени региони С. Това са унези, които сега са А, но ще станат С. Разликата а, се урежда на базата на национални решения и има таван, който се поставя за всяка държава членка. Как определяме нов продукт това понятие? Споменахте е, силициеви продукти и електронни чипове. С Нели Круз. съм, колегата ми, съм обсъждал това и нейния кабинет, нейната генерална дирекция и сме стигнали до, до, до съгласие именно за този сектор. По същия, по еднакъв начин разбираме понятието нов продукт. Точното определение обаче на нов продукт за целите на определене, на установяване на съответствие е, на помощ с правилата, това решение ще трябва да се взема по-отделно за всеки случай. Отделен случай. При големите проекти е, ще правим обстойно, обстойно проучване на базата на уведомлението, което е, сме получили не може да се предвиди общо правило, което да е приложимо а, спрямо всички случаи, защото в някои трябва по-подробно обсъждане. Сега, при покриване. А е, комисията, Европейската комисия е една колегия. И а, ние подър... поддържам тесни отношения с колегата Йоханес Хан. Кабинетите ни а, а, постоянно се координират един с друг. Генералните ни дирекции работят съвместно. Йоханес Хан и кабинета му регионално развитие няма да се изненада от новите насоки, защото те следят процеса на актуализация. Ако вие, като докладчик по регламента за Европейския фонд за регионално развитие, имате нужда не само от моето уверение, че, че работим а, по координиран начин, ако имате нужда от по-подробно разискване на насоките, кабинетът ми, аз самия, въпреки че не съм експерт, а, както и, и генерална дирекция а, конкуренция, сме на ваше разположение. Но мога да ви кажа от сега, че няма да има изненади. Въпросът е дали, е, дали действително няма да има изненади за нас. Сега, ако въпросът ви е кога, кога може да се срещнете съвместно и с нас, и с Генерална дирекция конкуренция, може след обед, утре, събота и неделя. Та, в, през средата на юни ще се приеме от цялата комисия, от колегията ще се приемат насоките. Тогава планирам. До тогава имаме време да организираме една такава съвместна среща. С удоволствие ще е, участвам. Не, не искам да има изненади и за вас. После, е, ефекта на стимула. Какво имаме предвид? Имаме си техника, имаме ноу-хау, знаем е, как да анализираме това. Това означава, че се взема предвид какво може да стане, т.е. обратната хипотеза. Какво ще стане със същия проект, ако няма държавна помощ? Ако всички останали условия са равни. Същия район, в същото време, същите условия – ако резултатите биха били същи, тогава а, държавната помощ не дава стимул. Ефекта на стимула е нулев. Ако обаче се окаже, че а, да, наличието на държавна помощ е, е, е капката, която, която с която прелива чашата и инвеститора решава да инвестира, тогава имаме ефект на стимул. В началото ли, когато може инвеститора да почне да изпълнява проекта ли, комисаря? Не, това, това не е свързано с ефекта на, на стимула. ние решаваме ниво комисия съвместимостта на даден вид държавна помощ със съответния проект. След като се получи уведомление в комисията, трябва да разгледаме. А, това, е времен, това е клаузата за временно спиране. Докато не вземем решение, не може да се, не може да се продължи по проекта. Господин... Вече говорихме многократно и в началото на своето изявление казах, че тези насоки за регионална помощ и изключването на категории различни, това са всъщност двете страни на един медал. Помощите за инвестиции в един случай изисква, се изисква предварително обявяване, в другия случай не е необходимо. Системата влиза в сила в същия момент регламентът за изключ... изключение по категория все още се дискутира, но няма да бъде одобрен през юни, а по-скоро чак края на годината. Сега, защо е, ще бъде ли одобрен преди е, насоките? Не, просто трябва да бъдат изготвени картите. Държавите членки имат нужда от време, за да го направят. Така че едното върви малко по-бързо от другото, но е, влизането в сила трябва да съвпада, защото това са две два, два елемента от едно, едно цяло. Беше ми зададен вече въпроса за Канарските острови и аз казах, че по този въпрос е, трябва да се помислят нещата, защото се анализират в момента някои региони като Канарските острови и Мадейра. Но преди този анализ аз имам нужда от становището на комисара Шемета, който е компетентен по тези въпроси. И той трябва да ми каже всъщност дали това изменение на този данък на вноса в Канадските острови е съвместим с данъчната система, в принцип. Ако не е съвместим с законодателство, касаещо данъците, тогава вече не мога да го обявя като несъвместимо. Но ако е съвместимо с а, данъчното законодателство, трябва да започна да си задавам въпроси дали това е съвместимо и с държавните помощи. Госпожа Юбнер, имаме още два въпроса. Благодаря за тези изчерпателни обяснения, но тук говорим за насоките за помощите, следователно аз не мога да се въздържа да привлека вашето внимание върху предложението на комисията за регионите С. Е, що се отнася до помощите за големите предприятия, счита се, че това не трябва да бъде препятствие за граничните области с трети страни. Не може да се предвиждат някакви граници. Това е, е посланието, което искам да отправя към вас. Благодаря, Моника. Госпожа Холмай, Моника. Because I'm sitting on the wrong chair, sorry. <laughs> Не си седя на мястото, затова така стана. Uh, Господин заместник председател, госпожо председател, аз идвам от един регион, за който стана дума по-рано. Това е една гранична област, регион с 250 хиляди жители, който загуби 40 хиляди работни места през последните години и може би това нещо да се това положение да се оправи. От 2007 година, откакто бе намален тази пропаст с, на субсидиите. Успяхме да възстановим известен брой работни места, но от 2007 година комисията е, се опитва да намали тези субсидии. И, и все още не сме успели да възстановим всички работни места. Казахте, че в комисията отговаряте за тези насоки и следователно комисията носи отговорност също и за този проблем с пропаст, която се очертава и не ми се иска моя регион да изпадне в тази, това положение. Говоря не само от собствено лично име, но говоря от името на всички тези региони, които съществуват и в Германия, и в Австрия, и Става дума за всичките региони, които не са С и са близки до регионите А. И а, е, това е причината, поради която аз мисля, че ако вие поемате тази отговорност, комисията не е справедливо да се каже, че проблема трябва да се решава от Германия по отношение на разпределението на областите, защото Германия ще е, се запита дали трябва да субсидира по-силно граничните области, е, които се конкурират с други някои, примерно, по-необлагодетелствени е, области. Как Германия ще е, реши това проблем, след като проблема е предизвикан от е, комисията и би трябвало комисията да си носи отговорност за намиране на решение, поне частично, примерно, не всички, разбира се, гранични зони страдаха от това решение, но все пак, когато се загубят 25% субсидии, тези проблеми трябва да бъдат признати и да се опитаме да намалим тази загуба. И знае, че е много трудно да се реши това само в национален план. Благодаря. Албердес. Алберт. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Благодаря, че дойдохте тук. Аз също идвам от Бавария, от регион, който е, беше пресечен от е, е, границата години наред, от другата страна Чешката република. И аз също искам да кажа, че ние загубихме 2000 жители от, от едно село, което беше 7000, т.е. които преминаха от другата страна. Т.е има една такава пасивна миграция, на която сме свидетели от 10 на години. Тъй, че е много важно да се субсидират, да се субсидира този пояс, който е покрай границите или бившата граница поне, където имаше бодлива тел. Но ми се струва, че разликата не трябва да, не, не трябва да има повече от 15% разлика. Е, радваме се, че вече няма бодлива тел, няма такава граница. Считаме, че развитието е положително в двете страни и мисля, че комисията трябва да помогне за това. Госпожа Каленбах, половин минута, само ако да не създава впечатление, че става дума само за немски проблем, за да ви кажа, че това е също и австрийски проблем. Ние вече говорихме в Страсбург по този въпрос, така че аз правя същия, същото обращение. Ние в Австрия имаме същия проблем, така че 15% спад на субсидиите не е допустимо за регионите. Благодаря. Госпожо председател, мога да дам същия отговор на последните изявления. Ами, ако вземете този настоящ текст, е, е, проекта за насоките, ще установите, че има региони С, определени е, от насоките или регион С, защото така са определен, е определен този регион от националните власти, що се отнася до помощите за граничните е, райони и тези 15%. Вие казвате, че максимално е 15%. Това е записано вече в е, е, насоките и съм щастлив да установя, че виждам нещата по един и същ начин. Тъй, че аз отговорих на госпожа Иригоен, отговорих на това, което каза госпожа Олмейер, господин Деси, госпожа Калебах. И една последна забележка – по това, което каза госпожа Олдмейер, кой носи отговорността? Този, който има правомощията и в случая става дума за комисията, която има изключителни компетенции. Кой отговаря за изготвянето на картите за държавите членки? Това са самите държави членки. Така че ние имаме споделени компетенции държави членки, региони. Е, принципа на субсидиарността влиза в сила изцяло при това разпределение на правомощията и задълженията. Мисля, че добре разбирам какво казвате, може би не на един и същ език. Аз, когато дойдох тук, казах, че е, държавите членки имат само едно правомощие да определят картите. Ако бях казал, добре, ако комисията го направи, какво ще, как ще реагирате? Ние си имаме нашата задача, ние си носим нашата отговорност, но и държавите също имат своите отговорности и своите задължения. Те си напишат домашните. Тъй, че това е едно правилно разпределение, според мен, на компетенциите. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че бяхте с нас. Час и половина. Сега накрая искам да повдигна два по-общи въпроса, господин комисар. Естествено, вие знаете, че средства, които се инвестират чрез тази политика, ще се разходват до. Също това е един процес, който ще се разглежда до 2015 година. трябва обаче да се види какво става с бюджета на, на комисията за сегашния период. Сега ние предлагаме регионални а, насоки в добава към секторните насоки. Идеята на тази политика е да се отрази спецификата на, на регионите. При секторните насоки обаче може подходът да бъде еднакъв за всички а, региони. Тогава не се прави разлика между най-бедния район на България и центъра на Лондон. Та... При вас в различни дирекции сигурно се гледат секторните и регионалните е, е, насоки и казвате не. Просто искаме да се уверим, че няма да се отнеме ресурс от е, регионалните, за да се пренасочи към а, секторните насоки. Комисаря, а, да, по отношение на секторните регионалните насоки, а, ние правим а, всичко възможно, за да гарантираме първо пълно съответствие между, пълна съгласуваност между регионални и, и секторни насоки. Дори тогава, когато някои проекти, като ги проверим, като ги а, анализираме, те са допустими за, секторни, за секторна държавна помощ. Ние не следваме различни а, а, критерии, при секторните помощи в зависимост от региона. Но имаме съгласуваност между насоките. Сега, на ниво комисия, на ниво колегия, смятаме да приемем през юни месец насоките. С това ще се даде начало на процеса на начертаване на националните карти, второто полугодие на тая година – в началото на 2014 година ще се приеме регламента за общите блокови изключения. В насоките искам да включим, че влизането в сила на същите ще стане в средата на 2014 година. Така че да се даде възможност за време за анализи, дебати, запознаване с новите насоки. И е, да, да, се, да се осигури е, е, съгласуваност, координация между новите насоки и новите регламенти за фондовете. Благодаря. Председателката говори без микрофон. Заключение искам само да отбележа, ако правилно съм разбрал, вие ще изчакате да се гласува първо в средата на юни моя доклад и след това ще отразите някои от неговите моменти в насоките, които вие изготвите. За това искрено ви благодаря председателката. Да, комисията ще, е, ще следи непрекъснато какво става с с вашия доклад. Не знам какво правим при комисарите. Не може да им ръкопляскаме, нали? Нямаме право. Не, нямате. Но все пак искрено ви благодарим. <laughs> ¿Eh? Yo voy a pensar que se puede hacer localmente. Pero... Me invitas un día a comer y... Uh, Уважаеми колеги, да, наистина сега е, е, час обявен за гласуване, но все пак е, искам да се възползвам, че се събрахме и да ви направя някакво съобщение. Вчера не всички присъстваха и е, искам да отбележа и това. Знаете, че целта ни е гласуването на общите и специфични разпоредби за фондовете да бъде край на юни. Целта ни е, е гражданите, които чакат да излезе тази политика, да могат да започнат е, своите инвестиции, да това да може да се гласува октомври на пленарно. А, влизането в сила от 1 януари се зависи също от нашите преговори в качеството ни на парламент с ирландското председателство и относно многогодишната финансова рамка, тъй като тя има връзка с бюджета за годината. В националните групи, знаете, е, тече е, обсъждане на многогодишните финансова рамка и други бюджетни въпроси. Имам такъв риск. Не можем да довършим а, а, разискванията без а, да се впишат конкретните цифри в а, а, структурата, която обсъждаме. Сигурно сте чули, че е, до юли месеца е, може да не успеем, има риск да продължим и след е, лятото, може да се окаже дори, че може да останем без новогодишна финансова рамка. Това са най-различни сценарии. А, всъщност, а, е, близо две години полагаме усилия в тази посока а, особено в нашата комисия, да се подготвим а, за преговорите една година и после една година преговори. Та всичко това може да пропадне, ако пропаднат а, преговорите за многогодишна финансова рамка. Аз не настоявам, не ви поставям никакви условия, просто а, исках да ви обърна внимание, че ако не се вземе решение за многогодишната финансова рамка, това ще има своите последици за кохезионната политика. Ние трябва да разберем това и да го обясним на другите колеги, на които може да не им е ясно какво означава годишен бюджет за кохезионна политика и какво ще означава, ако тази политика към 1 януари не е а, в действие. Може да го, говорите и с колегите си по места, защото те чакат нашите решения, за да могат да започнат да инвестират още от януари в регионите. Също тече подготвителна работа. Добре е просто е, да се осъзнае, че имаме нужда от тази политика и сигурност по отношение на финансирането, колкото може по-скоро. И така сега започваме да гласуваме. Пригответе картите. Ние може ли да пуснеш машината да проверим гласуването. Работи ли? Тридесет и от 31. Т.е. 33 са в машините, 31 са гласували. А, колегите, които са нови, а, да обясня какво правим пробваме дали работи системата, служете си карта, натиснете каквото искате. Просто да, а, техническа проверка на системата. Добре. Първо ще е, гласуваме доклада на Отжих Бласък. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 4. Разделно гласуване по искане на Алде по първата част на, на компромис 4 за против въздържали се приема се, втора за против въздържали се приема се. Преминаваме към икон 1. Не. Не, извинете, компромис 2. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Сега икон 8, втора част. Не, извинете, нищо не разбирам. Добре, извинете, че коментираме на микрофон. Трябва сме сигурни така за 8 за против, въздържали се, приема се. Компромис 7, който е разделен на първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Компромис 9, където също има раздел на гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се прие. Искате проверка. Изменение, компромис изменение 9, втора част, проверка по електронен път. Край на гласуването. 21 на 20. Съвсем с малко, но прието. Някой му излезе късмета. Измени 50. 50, разделно гласуване за против въздържали се, отхвърля се, втората част пада. И в такъв случай екон 10 не не. Това пада. Компромис 5. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 81. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 10 за, против въздържали се, приема се. 97, изменя 97, за, против въздържали се, приема се. 98 за, против въздържали се, отхвърля се. 99 за, против въздържали се, приема се. 100 за, против въздържали се, Приема се 102 за, против въздържали се. Приема се 103. Моля. Това сме го гласували. Приели сме го. 103. За против въздържали се отхвърля се. 105. За против въздържали се приема се. 106 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11, също разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 107 пада. Преминаваме към компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. Сега 13 13, компромис 13, за против въздържали се. Приема се. Икон се прие. Компромис 14. Компромис 14 за против въздържали се. Приема се. Извинете, извинете. Втората част на Икон 15 за против въздържали се приема се. Компромис 15 за против въздържали се приема се. Сега минаваме към преамбилната част. Изменение първо за против въздържали се приема се. А, извинете, отхвърля се. За против въздържали се отхвърля се. За против въздържали се отхвърля се. 4 за против въздържали се отхвърля се. 5 за против въздържали Нека да променим, да а, проверим това изменение. 5. Край на гласуването.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 Изменени 11. Моля. Защо пада? Не, не, десето ние гласуваме 11. Десето пада. Но 11 гласуваме. И е, според мен имам грешка. Грешка в списъка. Елизабет, това е в твоя полза. 11 за на 11 е било прието. Така, сега Лудната част 12 за против се приема се, 13 за против въздържали се приема се, 14 за против въздържали се приема се, компромис 16 за против въздържали се приема се, тук сега не знам. F пада. 18 за, против, въздържали се. Тук не ми стана ясно какъв е резултата. Проверка. Трябва да ве... Можете да гласувате електронно за К. Край на Нето Отхвърля се. Сега предложението на а, Комитета по заетост и социални въпроси към, а, към а, преамбилната част, параграф 1, край на гласуването. Отхвърля се 23 против. Сега втората точка за може би да го проверим електронно, не ми беше ясно как. Отхвърля се 2 с 22 на 20. Сега А за против отхвърля се. Бе пада. Сега гласуваме по 5 по 5. За. Против. Проверка електронно. Предложение номер 5. Един от социалистите моля да се извади картата. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 на 19. 6 пада. Сега 11 гласуваме. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Мисля, че го отхвърлихме, но ако това ще накара се чувства по-добре да го провери. А, проверяваме 11-то предложение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 21 на 20 съвсем с малко отхвърлено. 13. Предложение 13. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се и електронно гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 на 6 на 3. Честито. Приема се. Сега бюджет за 2014 становище на Георгиус Ставракакис. Може ли сега становището на Ставракакис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 41 с един въздържал се. Честито на Георгиос. Становище на Жан Жакоб Бисек. Технология за транспорт технологии. Стратегия, извинете. Компромис 1 за против се приема се. 2 за против се приема се. 5 две части. Изменение пето. За против се първата част се прие. Втора част. Приема се. 6 за против се. Приема се. 7 за против Нека да проверим електронно. 7. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 17 на 26. Отхвърля се. 17. За. Против. Отхвърля се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно за изменение 17. Край на гласуването. 23, с 23 гласа отхвърля се. Трябваше да го проверя предварително. 18 за, против въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против въздържали се, приема се. 22, нали така? За, против. Това <laughs> трябва да го проверим. Извинявам, но... Извинявайте, но не виждам. Петро, може пак да загубиш. Много съжалявам. Да, 19 на 24 отхвърля се. Не ти върви на електронното гласуване. 23 за, против въздържали се, приема се. 24 за, против въздържали се, приема се. Осно и изменение на от господин Власък. Има ли против? Не. Подлагаме го на гласуване за, против въздържали се, приема се. Компромис 5 приема се, 28 за против, въздържали се, приема се, 29 проверка, проверка, добре. Край на гласуването, 14 на 29, отхвърля се. 29 за против, въздържали се. 29 електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се с 28 на 15 гласа. за Изменение 30 за против въздържали се. Приема се е, електронно за целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 с един въздържал се честито. Минаваме на точка 18. 18 точка, която е становище на Олджей Абласък за културните и творческите отрасли. А, изменение първо за против въздържали се приема се, второ за против се приема се, пет за против въздържали Нека да променим изменение 5 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 20 прия се. Що ме прието, значи минаваме на 6 за. Про... Я да проверим. Изменение 6. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Извинете, аз, аз не съм гласувала. Обаче се прие, даже и без мен. А, така, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 13 за 13. Приема се 15 за, против. 15 ще го проверим и да не забравя пак да гласувам и аз. Край на гласуването.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 Приема се с 22 на 19. 33 за, против, въздържали се. Приема се. Окончателно целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 на 1 въздържал се честито. Минаваме на становището на Мартина Андерсон за използването за реализацията на стратегията за младеща. Има е, устно изменение към изменение първо. Има ли някой против? Не е добре. Тогава гласуваме с изменението за против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ за против. Въздържали се. Приема се. Компромиса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 Приема се 14 за, против въздържали се. Приема се за 15 разделно гласуване. Първа част от 15 за против въздържали се приема се, втора част за против въздържали се отхвърля се. За изменение 16 също разделно гласуване. Първа част за против въздържали се приема се, втора за против въздържали се приема се. 17 за, против въздържали се, приема се. Компромис С за, против въздържали се, приема се. С 21 за, против въздържали се, приема се. 22 проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 21 гласа пада. 23. 20, за, против, същото. 23. Електронна проверка. Край на гласуването. 20 на 22. Отхвърля се. 24. За. Пак ще проверявам електронно. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се с 23 на 19. Изменение 25. За. Против въздържали се. Приема се. Какво е това тук? 26. Добре. 26. За. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. 20 22 пада. 27 за, против въздържал се, приема се. 28 за, против въздържал се, приема се. Сега целият текст, моля гласувайте. Това беше. край на гласуването. 41 с 1 въздържал се. Свършихме с гласуването. Тъй като всички сме тук, веднага минавам на следващата точка. Моца, готова ли си? Уважаеми колеги, много моля, който е, напуска залата, да го прави тихо. А и тези, които остават, моля също да не дигат шум.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 а, уведоми за законодателните ЕКР взеха а, доклада за регламента, който комисията сега предлага в резултат на решение на съвета относно разпоредби, свързани с финансовото управление на някои държави членки, изпитващи сериозни финансови затруднения а, това е най-каре. Мобилизиране на фонда за солидарност за Харватия, Словения, Австрия. Решихме да пратим позитивно писмо от председателя за интерпарламентарната комисия. А, имаше едно друго писмо май. Та, за заседанието на интерпарламентарната комисия тази годишното решение, е, т.е. тази годишната среща с националните парламенти на, на 27-28 ноември а, разгледахме въпроса и ще предложим, ама още не сме готови, но идеята е да обсъдим предизвикателствата пред прилагането на политиката от следващото поколение през седмиците, които предстоят, преди срещата, преди заседанието ще разгледаме конкретно съдържанието на дневния ред за заседанието с националните парламенти. А, също стигнахме до съгласие да не пращаме писмо на водещите преговорите по многогодишната финансова а, рамка с искане за допълнително а, средства за региона Майот. Това бяха решенията на координаторите, които а, ви представих а, за одобрение. А, така няма възражение. Сега минаваме на следващата а точка 20, доклада на Амойца Клева Кекуш, прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване. Благодаря, госпожо председател. Моето изказване съм си го приготвила на словенски, родния ми език. Мислех, че ще има превод, но няма. Така че се извинявам че ще трябва да говоря на неидеалния си английски. Надявам се за следващия път да се реши този проблем с превода. И така, радвам се, че започваме дебатите по енергийната ефективност във връзка, във връзка с политиката на сближаване. Това е в основата на насърчаването на растежа. Ползите от енергийната ефективност отдавна са известни в Европейския съюз. Въпреки това, Европейския съюз е изправен пред сериозни предизвикателства при намаляването на потреблението на енергия с 20% за 2020 година. Това е залегнало и в стратегията за 2020. Политиките насърчават енергийната ефективност и те трябва да се укрепят да играят по-важна роля. Кохезионната политика е една от тези политики, за които говоря. Подобряването на енергийната ефективност е от значение за конкурентоспособността на Европейския съюз и за борбата с климатичните изменения – Инвестициите в ефективността водят до непосредствени ползи, както за домакинствата, така и за предприятията, намаляване на разходите, създаване на работни места и растеж както и насърчаване на преход към нисковъглеродна економика. Кохизионната политика е един от основните източници на подкрепа в постигането на целите за енергийна ефективност. Важно е да се провери въздействието на мерките, така, щото да се осигури бъдеща подкрепа за целта. Това именно цели доклада ми. Повишаването на енергийната ефективност предполага по-ефективен транспорт, както и повишаване самата ефективност в жилището. Участниците на местно и регионално ниво играят важна роля. Областта на битовата енергийна ефективност е една от основните цели – в следващия програмен период 2014-2020 година не бива да се изпускат от, от поглед е, секторите с най-голям капацитет за енергийна ефективност. Започнал съм да проучвам възможностите за финансиране от Европейския съюз за постигане на целите за енергийна ефективност като съм имал предвид и а, ниската оценка на сметната палата от преди няколко а, месеца на проекти до сега. В тази връзка а, много е важно да се изясни дали инвестициите в проекти за енергийна ефективност а, всъщност са интелигентен начин за а, разходване на европейски средства чрез подкрепя, подкрепата на енергийна ефективност, обаче смятам от структурните фондове, а, а, мисля, че се движим в правилна посока. Продължаваме. Все още не сме приключили работа по общия регламент и регламента за регионалния фонд, така че не мога да дам а, крайни заключения. Но така или иначе сме отбелязали стъпка напред напред и мисля, че можем допълнително да подобрим доклада ми чрез вашите предложения за изменения и да достигнем до един окончателен компромисен вариант. Ще внеса и аз самата някои изменения в проектите на регламент за общите разпоредби и за регионалния фонд. Според мен, Разпространението на информация и разпространението на добри практики е много важно в областта на е, енергийна ефективност. Много хора си мислят, че това е една област от малко значение. Но след като съм разговаряла с представители на регионите и местните органи на властта, съм убедена, че това не е така. Вярвам, че и вие смятате така. Много от участниците, много от заинтересованите страни имат нужда от повече информация за добри практики, за ползите от енергийната ефективност и инвестициите в нея и най-вече повече информация за възможностите за финансиране на проекти чрез новаторски финансови инструменти. Финансовите инструменти пък сами по себе си са друга важна част от доклада ми. Още обаче има какво да се работи по тази тема. С това се опитвам да намекна на комисията, която ни обещава, както и на местните заинтересовани страни, че ще се създадат нови финансови инструменти преди, преди новия програмен период. Мисля, че те сега работят по това. Времето обаче тече и до сега не сме е, получили никакви конкретни предложения. Така че ако очакваме е, управляващите органи да прегърнат тая, идея, трябва много спешно да им дадем а малко повече правна сигурност и пояснение за това какви ще са новите инструменти. Те имат нужда от време да се подготвят. А тези неща ги казваме на, на заседание на нашата комисия вече година и половина. Даваме си сметка, че финансовата и економическата криза в момента, както и мерките за финансова дисциплина в Европейския съюз, правят все по-трудно държавите членки да намират средства за съфинансирането на програми по кохезионната политика във връзка с енергийната ефективност. Затова е много важно да намерим нови начини за финансиране на проекти. И накрая искам да кажа няколко думи за жилищния сектор. Енергийното потребление в сгради представлява 40% от общото потребление на енергия в Европейския съюз. Затова трябва да се уверим, че потенциала за енергийна ефективност ще се оползотвори. Радвам се, че парламента заедно с комисията и съвета осигури инвестиции от Кохизионния фонд и фонда за а, регионално развитие сега е време да почнем да а, подкрепяме жилищния сектор. Като си имаме предвид нуждата от а, на ремонтни дейности и повишаване на енергийна ефективност в много държави членки, мисля, че комисията трябва да създаде една пътна карта, която да се изпълнява паралелно с оперативните програми и, и се съсредоточи на новите финансови инструменти, които да допринесат за по-голямо доверие в сектора. Очертава се някои проблемни моменти на инвестирането в енергийна ефективност. Също така съм се опитала да предложа мерки за подобряване на положението. Мисля, че докладът е, е, е, е добре обоснован. Така съм написал и в моето становище и очаквам а, а, работата си с докладчиците в Сянка през а, и, и, идните месеци. Първия докладчик в сянка е госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Клева Кекош за доклада им. Съгласна съм с повечето и бележки по отношение на значението на енергийната ефективност, също и по отношение на повишаване на осведомеността за новите източници на решения и новите решения. Също съм съгласна за новите финансови положения, които ще се въвеждат добавък към старите поради кризата. Като четах доклада, видях, че има много положителни моменти, няма да се спирам подробно на тях, съвсем накратко ще повдигна някои въпроси които виждам като слаби места. Най-вече е, деликатният баланс, който е постигнат по, в преговорите е, по кохезионната политика и регламентите за нея. Те не бива, не бива да се подриват тези успехи е, чрез този доклад. И аз не искам по никакъв начин да засегна постигнатите успехи с сегашното си изказване. Има и някои други въпроси, които мисля, че трябва да се обсъдят на среща на, на докладчиците точки 10 до 12 има и въпроси за финансирането, за преговарянето и, и гъвкавостта, но това мисля, че можем ние отделно да си го решим. Основната ми тревога е, че е, е, доклада звучи като доклад на комисия ИТРЕ, а не като доклад на нашата комисия. С това не казвам, че той е, е лош или нещо подобно, но мисля, че в него липсва конкретно регионалното измерение, което е типично за тази парламентарна комисия. Тъй, че според мен много от е, точките в е, доклада са извън компетентността на нашата парламентарна комисия. Може да си остане така, но ако това стане, може да се окаже, че ще има проблеми за комисията, когато се стигне до разискване и гласуване на пленарно заседание. Всяка политическа група е проверила становището си с колегите си в ИТРА и би могло да се отложи срока за изменение. Ако решим, че това е от значение за нас, че това няма значение, извинете, за нас, регионалното измерение. Добре, нямам нищо против, но исках просто да го подчертая. Също има някои твърдения, които може би са подвеждащи. Например, тези, които са свързани с вече приятата директива за енергийна ефективност. Ще се опитам това да го поправя. И накрая акцента върху климатичните изменения, а не на това по какъв начин могат да се спестят разходи чрез енергийна ефективност за гражданите, а, ми се струва неправилно. Mm насърчаването на енергийната ефективност е нещо много положително, независимо, независимо какво смятаме ние за климата и климатичните изменения. Така че доклада трябва да си се концентрира върху темата, а не да навлиза в по-широки области. Най-вече, що се отнася до климатичните въпроси. След като внесем някои изменения, някои поправки, обаче мисля, че е, в крайна сметка е, становището ще е особено е, добро и ще се радва на широка подкрепа от страна на парламентарната комисия. Благодаря. Елиса, вие ли ще говорите от колегата Мадера? Да, аз ще кажа няколко думи, съвсем накратко, от името на докладчика Сянка. В общи линии смятаме, че правилно е насочен доклада. Мисля, че много усилия са вложени в него. Има много подробни формулировки, които дават сериозни силни аргументи. Това много ми харесва. Сега трябва да си даваме сметка, че това е една много сложна област, не на последно място, защото трябва да съчетаем социалния и е, екологичния аспект. Това е в първата ви, първи ви раздел, общи бележки. И Мисля, че тази тема може допълнително да се разгърне, защото именно това е регионалното изменение. Как да решим проблемите, свързани с финансовите инструменти, как да съчетаем а, социалното и екологическото измерение, най-вече, що се отнася до жилищния фонд. Да, има някои неща, които могат да се пипнат, но посоката е правилна. Важно е да се споменат финансовите инструменти, действително. Аз искам да се отразят е, накратко и съществуващите инструменти, които бяха е, въведени по, във връзка с кризата, 4%. Понеже това също е, е, е много силен аргумент за това, защо трябва да продължиме с този ход на действия. Мисля, че Франция се възползва изцяло 4% и би искала да се осигурят повече такива средства, това показва, че се движим в правилна посока. Мисля, че е много важно. Също така това, което сте включили в 34-та точка по отношение на сметната палата. Мисля, че може и, и е, тази тема да се разгърне. Вие просто отбелязвате какво е станало. Може би е, е добре да извади някакви изводи от това. Като цяло, аргументацията е, е, е цялостна и много ясна. Благодаря ви за усилията, които сте вложили в становището. Благодаря. Елизабет, някой друг иска ли да вземе думата? Заповядайте. Uh, Шон Кели, благодаря. Това е един въпрос, който е особено интересен и за мен. Аз съм и член на Комисията по промишлеността ИТРЕ. Малко съм разочарован, че държавите членки в момент на економически кризи и рецесия не, не се възползват от тази чудесна възможност, чрез която всички ще извлекат ползи всъщност. Инвестиции, растеж и мисля, че е, е, въпроса за обособяване на регионално измерение е много важен, защото на това ниво се създава осведоменост. Тази осведоменост, която е така необходима. И вместо да се правят преки разходи, както посочва докладчика, трябва, трябва е, финансиране чрез привлечени средства в партньорство трябва да се постигнат целите за 2020 година, не само по отношение на енергийна ефективност, но и по отношение на економическа ефективност. Мисля, че това е един въпрос, който трябва по ясно да подчертаем най-вече в момент на економическа рецесия като днешния. Економическата ефективност е от полза както за отделните лица, така и за регионите, така и за държавите членки бих искал да се положат сериозни усилия, за да се координират тези действия в целия Европейски съюз. Смятам, че това е нещо, което гражданите искат, това е нещо, за което граждани са а, а, а, готови. Трябва да се отговори обаче на въпроса за лидерството, да се осигури лидерство и да се осигурят структури на местно ниво и на регионално ниво. Ако това се изпълни, мисля, че ще отбележим чудесен напредък. Поздравявам докладчика и за колегата Лина. Трябва обаче максимален тласък да дадем на, на, на а, процеса, защото в крайна сметка това, което ще се постигне, е от полза за абсолютно всички страни. Ползите може да не са да не са видими и да не са а, дългосрочни в много други области, но в тази област те са непосредствени и са завинаги. Благодаря. Благодаря. Шон Ламберт има думата. Да, една бележка по последното, което каза господин Кели. А особено, що се отнася за револвиращия характер на а, инструмента. Само когато харчите пари, не знам, че обяснихте какво е стало през а, миналите години, но а, е, значи е, имате приходи, които ги е, освоявате. И след това вашите иновативни методи на финансиране могат да а, осигурят много по-голям капацитет за постигане на резултати, ако партньорите могат да се включат със свои инвестиции. Има договорка, че след известно, известен брой години е, ще е, ви се намалят сметките за е, енергия. Значи имате възвръщаемост на инвестицията, т.е. имате ситуации, при които един такъв ход може да се окаже неутрален по отношение на бюджета. Ние сме една от парламентарните комисии, които разполагат с пари, с регионалните пари. Регионалния фонд, кохезионния тези цели сега, тези държави, които не са достигнали до процента, който са оговорили, може би нали, при тях има задържане на средствата. Може да играем с тази карта, така че да спечелим повече, да достигнем до повече а, хора. Това е един отличен повод нашата комисия да използва тази възможност да достигне до партньорите си, които са толкова много и на, на регионално и на национално ниво, защото това може да стане за 27-те държави, които може и да се увеличат. Благодаря. Ламберт. Госпожо председател, не е най-дошният момент да разглеждаме сега такъв текст, защото той или ще се представи преди окончателното гласуване за регионалния и кохезионния фонд или ще е, предложат е, да променим нещо, което вече сме направили. Е, така че по-добре може би да го пуснем след като ги приемат и да смениме думите и да пише приветстваме и така нататък. Може би е по-добре след като мине гласуването през юли, е, така че ситуацията да бъде такава, че ние да може да кажем, ето това са основите за по-нататъчните ни стъпки. Сега това, което каза и Елизабет, е, е, трябва да се обясни защо няма голям внушителен резултат, защото препрограмирането бе извършено твърде късно. Не, че регионите не проявяваха интерес. Препрограмирането бе къс, закъсняло. При някои това е, бе е, около 4%, а други казват бяха необещани ни пари и затова тия сега не сме ги използвали. Значи не може да кажем а, дали реакцията е била положителна или отрицателна. Не, самото препрограмиране е, закъсня. И трето, когато говорим за регионална политика, мисля, че трябва да споменем конференцията на кметовете не като една прекрасна идея, а какво става след нея. Защото конференцията на кметовете е, представлява следното нещо. Всяка община, град, който иска да се присъедини, трябва да изготви конкретен план за енергийната ефективност. Ако няма такъв план, отпадат от организацията. Но ако са изготвили такъв план, и това е въпрос, трябва да има някакъв вид бърза лента. Защото самото изготвяне на плана отнема много време и не може после да се отнасяме а, към тях, като към а, градове, които нищо не са направили. Значи ние като комисия по регионалната политика трябва да а, заявим ясно, че ако градовете са инвестирали в разработването на специален план за енергийна ефективност, ще трябва да имат някаква вид а, а, възнаграждение за този е, план. може това да е практическо решение и да е обвързано с е, регионалните фондове. Благодаря. Благодаря, Йоахим Селър. Само една е, малка звалечка. Аз не искам да противореча на координатора, но ми беше казано, ако че е, човек може да си, може парите да бъдат върнати. Е, бяха взети такива мерки в е, областта на жилищното строителство, но цените на енергетиката така поскъпнаха, че всъщност не пожахме да си възстановим никакви пари. Така че аз съм за въпроса за енергийната ефикасност, това е много важно, но местните общности, които трябва да правят економии, да взимат мерки, също искат да пестят своите ресурси, защото бяха набелязани климатични цели, които и местните власти по някой път изнемогват. Трябва да се справят с собствени ресурси. Така че политиката на европейски помощи трябва да ги обхване, пък има и някои разходи, които цените всъщност се покачват изключително бързо и разходите за енергия трябва да бъдат ограничени. Не само да се дава впечатление, че се правят економии, че парите ще се върнат, трябва да се инвестира, за да се ограничат разходите, да. И за да се постигнат целите на борбата срещу климатичните промени, Европа трябва да помага на общините, на общностите и така нататък. Какво става, Аламбер? Ами аз не съм съгласен. А, не, не, не става просто, това, че не можеш да си върнеш парите. А има въпро... възможност при много от инвестициите, ако а, дадете парите, просто те са веднъж дадени загубени. При енергийната ефективност бих искал да направим връзката с един ангажимент че ако се вдигат а, а, цените, нали, това е положението при регионалната политика, трябва да си интелигентен, трябва да, да имаш интелигентни решения. Но ако се вдигат а, парите, лудост, за какво да даваме парите, е така да ги даваме? Не, не, не. Има, според мен, някакъв модел, който способства за спестяване и заработване на средства. Няма да ви противореча, но това не отговаря на действителността. Ще трябва е, да обсъдим този въпрос, да видим как за бъдеще трябва да се изграждат директивите за отпускане на тези помощи. Ако е най-добрата, най-низката оферта, тогава, разбира се, е, има някакъв проблем. Ще ви дам един пример. В Берлин, например, имаме едно дружество, което е, изгражда инфраструктури в е, областта на жилищното строителство и дава най-добрите световни оферти за възстановяване на енергия. Става дума за сансьори, но те се състезават и с други, разбира се, предприятия, които са много по-скъпи, що се отнася до инвестиции и цени. Така че големите инвестиции, които се извършват, те не служат за създаването на тези асансьори, а по-скоро да се финансират други по-малки проекти, които са пък по-скъпи, защото консумират повече енергия. Тъй, че тези асансьори, тези инфраструктури не се ценят толкова в Европа, а, пък китайците, които се интересуват дългосрочен план, те действително ги купуват. Така че това е един пример, който доказва, че тези дългосрочни структури са много важни и не винаги се възстановят парите веднага. Именно, аз затова казвам, че имаме нужда от повече дискусии в нашата комисия тук, по същество. Други не искат думата. Мойца, ако може да отговориш този въпрос, а, къде се намираме в хода на преговорите и съответно как може да реагираме или може да съответно направиш тези редакционни промени, които са необходими, ако може да кажеш нещо. Да, това беше цялото моето намерение от самото начало да се включи това а в пакета а при преговорите, разбира се, ако има съгласие, защото няма смисъл да пишеме доклад, който да няма а, актуална връзка с а, ставащото и а, ще ни помогне и секретарията. Мисля, че този доклад трябва да се гласува в септември, нали? Председателката отговаря извън микрофона. Да. Аз мисля, че юли не може заради общия регламент. А, хиляди, надявам се, че не. Това беше идеята ми, но предвид на измененията, аз предлагам 11 юли за изменения, казва председателката. Е, имаме една седмица за стигане на компромисни предложения, предвид на времето необходимо за писмения превод и за сега не сме сигурни. Не бих казала, че имаме конфликт, но все пак трябва да се уточним с ИТРЕ. Госпожа Краца казваше, да се уточня преди да внеса техния документ на пленарно, така че на 11 юли ще може да, да отразим тези промени в а, а, хода на преговорите. Нали? Искаш ли още нещо да кажеш? Да, искам да ви благодаря за ефективността. В тази комисия много живо протичат всички разисквания и много интересно. Искаш да кажеш ЕНП. Да, ЕНП вътрешно трябва да, да обсъдят малко а, темата. А, но аз, взимайки думата, искам да отбележа, че знаех, че трябва да оставя възможност за отразяване на измененията. И искам да кажа, че вие сте а, чудесни, а, чух нови идеи, прекрасни предложения и съм сигурна, че може да работим по тях на от първите неща, по които работих като дойдох в парламента е, по диференциалните инструменти и това, което научих от вас, се опитвам винаги да го прилагам. Аз съм убедена, че финансовите инструменти са начин, а, чрез който може да се подкрепя и развитието на политиката в областта на енергийната ефективност и енергетиката изобщо. И така съм убедена, че ще сме готови за гласуването през юли. Председателката благодаря 11 юни на обяд е крайния срок за измененията. Минаваме към последната точка становище на Луиш Пауло Алвеш за борбата срещу безработицата в младежите. Благодаря, госпожо председател. Когато работих по документа за борбата срещу младежката безработица, нямах много време но това е работа, която е, ме стимулира много, защото това а, явление е, е едно от най-големите предизвикателства пред Европа. А, ужасно е едно а, цяло поколение младежи да останат а, в едно такова висящо положение. А, накрая те е, или намират работа, която е, е с по-низко заплащане или по-ниска квалификация и е, освен това не могат да натрупат професионален социален опит в е, тези свои млади години. Пропускат се възможности да започнат своята е, житейска професионална реализация в Европа. Европа губи е, възможности за конкурентно способност е, съгласно статистически проучвания. Около 150 милиарда евро е струвало това, че младежите остават извън економиката. Данните са поразяващи 40% в Португалия и над 55% в Гърция и Испания е младежката безработица за периода 2009-2011. Това се отразява на стандарта на живота и условията на труд. 15 милиона са младежите, които са на възраст между 15 и 29 години, които не са а, били е, обхванати нито от образователната система, нито от пазара на труда. Какво ще стане с бъдещето на Европа, ако не е, приобщим младежите в изграждането на Европа? Няма да имаме бъдеще. Това са проблеми и на днешния, и на бъдещия ден. Така че трябва да ги разрешим, за да върнем а, към а, динамика нашата економика, да превърнем растежа в устойчив, защото без младежите всичко е краткосрочно и неустойчиво. Трябва да се проучат задълбочено причините, структурните причини довели до това състояние. Необходимо е да разглеждаме въпросите на образователната политика, политиката на заедността да разгледаме нови стратегии за обучение, за преподаване, да ги свържем с стратегии за реализация на пазара на труд, които са по-ефективни, да засилим връзката между обучението и а, образованието от една страна и а, труда от друга. Първоначалното обучение, а, както и ученето през целия живот, отчитане на а, уменията и на, на знанията и съобразяването им с тези, които са необходими на бизнеса, на економиката, на обществото. А, трябва да отчитаме а, е, ставащото, промените, трябва и да а, е, променяме сами действителността. Три са фундаменталните принципи в това отношение, да гледаме напред, връз, да връзваме а, днешното с а, бъдещето на второ място по-силно участие на заинтересованите страни и трето регионален подход. На място по-добре се виждат проблемите, по-добре се решават, защото се вижда къде е търсенето на конкретни знания, умения и квалификация. Тоест да а, мислим за бъдещето, да привличаме местни партньори, на място решаваме въпроси да се движим към разрешаването на тези проблеми. По този начин ще помогнем на младежите, ще ги приобщим, защото те в момента а, не а, са марганизирани и не могат да отговорят на тези промени. Необходимо е също така а, самите работни места да бъдат по-устойчиви, да бъдат солидни и сигурни. Е, защото ако а, няма а, добра обвързано с реалната потребност и ако няма а, квалификация на място, която да адаптира а, под към потребностите тези умения. Тези хора се наемат само на временен договор и след това първо биват, първи биват съкръщавани. Това са няколко идеи за преборване с това предизвикателство. Европейската комисия обяви а, пакета от мерки за а, борба с а, за повишаване на заетостта гаранционния фонд и това са все мерки, които могат да увеличат броя на работните места, да ги направят по-сигурни, да се засилят програмите за мобилност чрез засилване на междурегионалното сътрудничество а, и на редица програми и инициативи, които включват а, а, сближаването. Трябва ни също нова сделка за Европа, френско-германското предложение, в което се включва и Европейската инвестиционна банка с 16 милиарда евро предвидени, предварително предвидени разходи това в бюджета. Е, необходимо да имаме е, съответните насоки на европейско ниво, но е необходимо също толкова да се е, включат в държавите членки, защото ако не разрешим на структурно ниво проблемите, госпожо председател, нищо устойчиво няма да успеем да изградим обучението, образованието трябва да бъдат в основата на структурното дефиниране на понятието за конкурентно способност. Само така може да се реши проблема за младежката заетост, защото това не е просто заетост. Това не е просто проблем на труда. Това е заплаха за а, демокрацията, за стабилността на Европейския съюз, защото а, тази чума няма да си отиде сама а, без а, последици. Тя може да засегне едно цяло а, поколение. Волфганг Шойблер се изрази а, неповторимо. Той каза, това може да бъде разруха за Европа. Трябва да направим нещо, защото иначе ще загубим единството на Европа. А, цитирам и друг политик. Той каза, това може да бъде катастрофа за Европа. А, чрез този доклад, госпожо председател, успях да се възползвам от дадената ми възможност да работя с прекрасни колеги. Искам да благодаря на всички а, на, и в частност на съдокладчиците в Сянка е, ще отговоря на въпросите. Благодаря. Вероника Лопи Фонтани е от докладчите в Сянка има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред исках да благодаря и аз на докладчиците за чудесната работа, която е извършена. В докладите за инициатива има малки, въз, малко възможност да се запишат всички въпроси, които ни интересуват. А що се отнася до безработицата сред младеща, действително трябва да се работи много повече. И аз ще предложа при всички положения изменения в това отношение. Но аз считам, че упоменаването на разликите, които съществуват между регионите е добре дошло, а също така и упоменаването на а, разходите за бездействието и необходимостта да се подготвим за промени, за да може да отговорим на предизвикателствата, в моята страна това съответствие не съществува и за момента младежите не са готови да навлезат на пазара на труда, независимо от професионалните им качества и дългите години следване и учене. Така че е, трябва да се работи в това отношение. От друга страна, съвместната дейност на европейските фондове за борбата срещу е, безработицата е много основна. В страните, където съществува е, безработица сред е, младежите и където няма помощ от Европейския съюз, няма да се измъкнем от кризата и няма да може да осигурим заетост за нашите млади хора. Както знаем всички, безработицата е е едно от най-сериозното безпокойство и проблем, което съществува в Европейския съюз в този момент. И ако не направим действително усилия, няма да успеем да постигнем до правилните решения и да се справим с предизвикателствата на стратегията 2020. Ние говорим за работа за всички, но първото усилие, което трябва да се направи е да бъдем сигурни, че младите ще се измъкнат от тази безисходна ситуация на безработицата и намерят работа. И друга, друго нещо, което трябва да бъде развито също, това е въпросът свързан с мобилността. Много е важно, трябва да може младите да пътуват от една държава в друга, от един регион в друг, за да могат да намерят работа там, където съществува такава, съобразно техните квалификации. Но нека не забравяме, че когато говорим за мобилност, тя, тази мобилност може да бъде положителна, ако това им позволи да намерят по-добра работа или а, работа адекватна на техното обучение, а не само просто едно изтичане на сиво вещество, както това се е случило в много страни. Испания също изпитва това затруднение. Най-добрите ни, най-добре подготвените младежи напускат Испания и много често към Германия с малко шансове да се върнат обратно в родината си. И това е което трябва да направим. По-добра социално економически и териториална кохезия, за да може всички региони да се осигурят работа за младите – и затова трябва да се развива всеки европейски регион и по-специално най-необлагодетелствените такива, за да се избегне тази ситуация на изтичане на силово вещество. Е, европейските фондове са средствата именно, които ще позволят да се задържа населението на място. И накрая искам да кажа две думи за малките и средните предприятия. Както всички знаем, това са именно е, предприятията, които създават най-много заетост. Но за момента, за да се наемат млади хора, трябва да се насърчава финансирането на тези, е, на, на тези назначения, да се осигури повече място за този вид финансиране в полза на наемането на млади хора на работа. И ние, аз съм сигурна, че може да говорим с докладчика, по повод а, изменения, за да подобрим този доклад. Благодаря. Калима Вери се няма. Ще се изкажете ли от нейно име? Аз а, ще се обърна към господин Алвиш на неговия език, на господин Тосейра. Извинявайте, ако правя грешки, като говоря на португалски. Говорим за случайни, несигурни работни места, плюс за, не, за безработица, както казахте. И а, няма твърд ангажимент от държавата. А, младежите просто нямат възможности. Различни реформи се предприемат в Испания и други страни. А, има изследователски програми, а, но техното финансиране, както и а, стипендиите бяха орязани. А, това доведе до изтичането на мозъци, за което вие говорите. Е, през миналите три години 200 000 души са напуснали моята страна. Те емигрират в други държави в Европейския съюз. Там се Си е, надяват да намерят е, много по-добро заплащане за труда си. Те са подготвени в е, нашите университети в Португалия, Галиция, в някои от испанските автономни провинции. А, и веднъж напуснали род, родината си, те не се връщат. Това е едно загубено поколение от а, емигранти. Спомнете си 70-те години имаше много португалци, галицийци, които а, тръгнаха а, на горбет. А, сега се получава нещо много сходно. смятам, че трябва да подчертаем още по-силно това в а, доклада. Тази асиметрия. Мобилност не означава миграция в една посока. Мобилността е прекрасно нещо. Учени, изследователи пътуват, но не би трябвало мобилността да се свързва с масово изтичане на таланти в моята страна е, няколко години е, наблюдаваме тенденции в моята страна. Какво правят е, мигрантите? И има огромна опасност да се оформи едно загубено поколение, изгубено поколение. Заповядайте, казва председателката. Но... No. А очевидно това е изключително важна тема, вълнува всички нас. Трагедия е, да, когато толкова много хора нямат работа, особено а, подрастващите, когато са деца, да родителите са им казвали учи, завърши университета, ще имаш добра подготовка, се намериш работа. Ние се опитваме да направим нещо на европейско ниво, особено а, включвайки гаранционната схема като част от социалния фонд. Искам да засегна накратко някои въпроси. Има млади хора, които намират а, за работа без а, а, а обаче това да, да а, означава, че са добре, защото а, ги на, наемат а, фирмите, но те е, знаят, а, че има още много, които чакат а, на а, вратата и а, биват експлуатирани. Това не е редно. Не трябва така да се държим с младите хора. На второ място, има младежи, които отиват на събеседване, после на друго при е, работодатели и а, е, там а, е, се държа с тях ужасно. А, оплаквали се ми се е, хора, те пътуват, а, а, отделят време, подготвят се, отиват на събеседване, а, полагат някакви изпити, а, събеседвания и така нататък, няколко часа понякога може да им отговорят какъв е разговора. Понякога този отговор е доста рязък и кратък. А, никога не се казва на младежите какво не им е достигнало, за да издържат конкурса. Това би могло да им помогне да се развият. В края на краща те са положили всички тези усилия. Освен това, ако непрекъснато а, се провалят, в един момент може да се откажат, а, след като се разочароват. А, и да се маргинализират, защото смятат, че обществото не го е грижа за тях. Това е друга една опасност. А, радвам се, че вие споменахте образованието, защото има 2 милиона свободни работни места в момента в Европа, просто за тях няма квалифицирани хора. И а, тук проблемът е, че образованието не е достатъчно синхронизирано с посоката на развитие на обществото и потребностите на бизнеса. Ние трябва да поемем повече отговорност за това по какъв начин а, завършващите дадено учебно заведение се реализират. А не училищата да им дават а, а, сертификат или диплома и да ги пускат а, в, а, по белия свят без никакъв интерес а, да проявяват към това как а, се справят а, с тази диплома в ръка. И а, образователните институции трябва да се обвържат по отблизо с непрекъснато променящите се характеристики а, на предприятията и обществото. Тоест, курсовете на обучение трябва да се актуализират много по-често и в тясна връзка с бизнеса. Повечето малки средни предприятия ще ви кажат, че нормативните изисквания, бюрокрацията им връзват ръцете ние казахме, че ще намалим бюрокрацията до 2020 година с 20% и някак си това не се случва, а това би било в помощ за, за хората, които искат да се възползват от даваните възможности. Освен това, някои от нещата, които стават в Европа, са положителни. Положението се подобрява, не само за младежите, а за всички, например, регламента за банките, за да има кредитиране за е, стопанска дейност. Това са е, положителни неща и в дългосрочен план ще помогнат на младежите. В краткосрочен план специално схемата за гарантиране на младежката заетост ще създаде позитивни условия за младежите, когато те намерят работа, да бъдат а, обект на добро отношение, а не на експлоатация. Благодаря. Благодаря. Луиш, искаш ли да добавиш нещо накрая, защото няма други желаящи заявили а, изказвания? Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха за коментарите им. Много важни въпроси повдигнаха мобилността и иммиграцията. Не искаме да караме младежите да мигрират. Всъщност искаме да те да подкрепят местната економика. За да постигнем сътрудничество между регионите, е, трябва да се работи в по-широки мащаби, не само в конкретния регион от друга страна, така че трябва да се получи баланс. На юг в Европа имаме проблеми с загубата на економическа активност. Та в целият този контекст трябва да, трябва да се опитаме да намерим решения, които ще са незабавно устойчиви. Въпреки, че това ще е трудно. Затова трябва да започнем да, започнем да работим сега. Благодаря на Шон Кели за това, което каза, за злоупотребата, за, за, на която са подложени младежите може да са образовани, обучени, но всъщност работата, която получават е много ниско платена. И това, което трябва да вършат на работата си, всъщност е, често пъти не, не е по специалността им. Да благодаря на всички ви. С удоволствие ще работя с докладчиците в сянка и всеки, който иска да добави нещо по този въпрос. Всичко би било полезно. Всякакви идеи биха би били полезни. Председателка да благодаря. Остана само да решим какъв ще е срока за изменения. Аз предлагам 3 юни, понеделник, 18 часа. Защото юни трябва да се гласува. Приключваме с тази точка от дневния ред. Е, остава точка разни. Няма разни въпроси. Следващото заседание на 19 и 20 юни. Благодаря ви. Обявявам заседанието за закрито. Uh, with this uh, number because uh, I this, this uh,